The... Уважаеми колеги, сега преминаваме към гласуването. Първо ще проверим присъствието. Моля ви да гласувате електронно. Може да гласувате каквото искате в този момент. Gracias, presidente. Simplemente para informar que el Господин председател, искам да ви уведомя, че ГОЕ ще представи доклад на мълцинството. Добре, отбелязваме си. Започваме с гласуването. Изменение 1 е оттеглено. Изменение 3038 за, против, въздържали се. Да проверим. Uh, Край на гласуването. Okay. We start again. Please. Отново ще го направим. Моля, гласувайте. Voting closed. Край на гласуването. Извинете, ще изчакаме. Someone is not voting? No. Някой може би не е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против. Моля ви, вдигайте ръка за, против. Въздържали се, приема се. 104 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против. Въздържали се, приема се. 115 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 116-17 заедно за, против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 против, въздържали се, отхвърля се 139 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, Искате да проверим. Добре, 141. Моля, гласувайте. 141. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 4 идентични изменения 158 до 61 за, против, въздържали се, не съм сигурен, за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стош, добре, искате да проверим? Край на гласуването. Приема се. Вдигайте ръка. 166, 7, 8, 9, 70, 71 за, против, въздържали се, приема се. 175,6 за, против, въздържали се, отхвърля се 1707 за, против, въздържали се. Ще проверим Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля да вдигате ръка. 179 за. Не поправя се. 178. 178 отпада. Объркват ме, казва председателя. 179. Не, всъщност 178 не отпада.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 We, we, have to take 178. That's the final verdict. Гласуваме 178 за. Сто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се.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 210 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, хайде пак, 220 за, против, въздържали се, отхвърля се, 221 за, против, въздържали се, отхвърля се, 222 за, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се 224 за, против, въздържали се, отхвърля се 225 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, 225. Край на гласуването. Приема се. 226 за, против,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 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76 за, против, Хайде пак. За, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 до 5 заедно за, против, въздържали се, приема се.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 Не се гласува 3 за, против. Хайде пак за, против. Въздържали се. Да проверим. Три. Край на гласуването. Приема се. 4 за, против, въздържали се, 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се. Според мен се приема, но нека проверим. Край на гласуването. Приема се. 6 за, против, въздържали се. Приема се 7 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега Гласуваме окончателно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с убедително мнозинство. Поздравления на докладчика. Сега преминаваме към 11-та точка, тъй като приключихме гласуването. Благодаря на всички колеги. Ако излизате от залата, моля да го направите тихо. Uh, point... Сега преминаваме към точка 11. Първо разглеждане на нашето становище за преработка на въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфер, брокерска дейност, техническа помощ на зита на изделия с двойна употреба. Водеща комисия е Инта. Е, автор на становище е за нашата комисия Марите Схак е крайният срок за внасяне на измененията 4 май. Сега ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. За щастие е, стана по-тихо в залата, тъй като темата е не само важна, но и техническа. Радвам се, че имаме възможността да разгледаме становището на ФЕД за режима за изделия с двойна употреба, новите технологии имат голямо въздействие и ние трябва да работим по този въпрос. Европейски съюз трябва да създава възможности да намалява опасностите. Преразглеждането на регламента има за цел да засили допълнително ролята на ЕС като водещ и отговорен фактор, като разпространява разпространението на технологии, които вредят на нашите стратегически интереси, но и правата на човека в цял свят. Актуализацията е много важна в момент на бързи технологични промени и промяната в геополитическия баланс. Аз мисля, че това, което направи комисията, именно гледната точка права на човека, е технологии и сигурност е много важно. Извинявайте, колеги, Касталдо. Касталдо. Е, много ми е трудно така. Заедно с това актуализацията е много важна в светлината на бързите технологични промени и промяната в геополитическия баланс на силите. Подкрепям подхода на Европейската комисия да се постави в центъра на вниманието правата на човека Смятам, че е необходимо да се пояснят редица области в комисията не е била достатъчно ясна. Целта е да се да стане още по-страйна политиката в областта на правата на човека и сигурността и да балансираме тези съображения спрямо економическите интереси. Някои е, в някои област, технологии за кибернаблюдение трябва да се включат в контролния списък, защото те могат е, да нарушат правата на човека или да подкопаят стратегическите интереси. Също така, това е важно съобщение за частния сектор, не всяка технология предполага контрол и износът на технологии могат да подпомогнат за защита на правата на човека като криптирането. Това трябва да се защити. Не бива да създаваме допълнителни тежести за износителите или други бюрократични пречки за, за, за легитимен е, износ. И така Европейския съюз трябва да спира нелегитимен трансфер, но заедно с това трябва да има повече правна яснота. Технологии за кибернаблюдение се използват пряко за нарушение на правата на човека, но и за улесняване на по-сериозни нарушения след това, например при незаконно получаване на информация за правозащитни журналисти, когато това се взима от техните устройства без тяхно съгласие, може да се използва, за да бъдат те проследени, задържани, изтезавани и по-лошо. И сега ние трябва да изградим ориентирана към бъдеща рамка, която да отчита не само променяща реалност в дадени страни, но също така и техно, технологичните промени, така че когато държавите членки започват работа по изделия с двойна употреба, трябва да се вземе предвид контролния списък. Трябва да се прилага неотложната процедура, за да можем да реагираме бързо на промени, както в обществата, така и в технологията. В заключение, чуждестранните транзакции стават все по-сложни и е много важно да има повече обмен на информация и прозрачност. Държавите членки трябва да предоставят цялата информация за лицензиране, за да има отчетност и контрол. Това ще надгражда върху съществуваща практика за създаване на условия за равнопоставеност, санкциите за нарушение трябва да са по-хармонизирани. Тази актуализация е необходима с оглед на болезнените уроци, които научихме в хода на историята. Благодаря ви. Така, докладчите в сянка за по две минути. Започваме с НП, господин Данжан. Благодаря, господин председател. Нямам какво много да добавям към казаното от докладчика. Аз мисля, че текстът върви в правилната посока. Той е необходим е, трябва да обръщаме внимание на работа на нашите предприятия. Става дума за двойна, за изделия с двойна употреба. Ние не бива обаче като европейци да определяме ограничения, които не се спазват от е, други страни, в това число и напълно демократичните, така че нека да не е, вредим на конкурентоспособността на нашите предприятия. Заедно с това имаме нужда от ясна и точна нормативна база. Според мен има какво да се направи по-конкретно по член 4 за разширяване на обхвата на всеобхватната клауза. Нещата трябва да се уточнят. Когато говорим за тероризъм, да имаме предвид, че днес сме свидетели на това, че се поръчват, че се извършват туристични актове с много примитивни технически средства. И броят на изделията с двойна употреба може да бъде неограничен, но могат да се използват камиони, рейсове. Така че нека да сме пределно ясни в нормативната база. Има какво да променим в член 4. Има няколко формулировки, които според мен трябва да бъдат предмет на уточнение на формулировката, е, но мисля, че ще успеем да намерим обща позиция. Благодаря. Господин Мартин от името на Силиста и демократите, благодаря. Благодаря на Мариче за свършната работа. Съгласен съм и с предишните оратори, че от една страна е трудно да се даде определение на изделия с двойна употреба, кибернаблюдения е, и разбира се с оглед е, на нарушението на правата на човека. Заедно с това, нека не създаваме трудности и пречки пред фирмите. По-конкретно да не искаме от малките и средни предприятия да поемат ненужни тежести и така. Балансът е деликатен. Правата на човека и економическите интереси. Съгласен съм с колегите за дефинициите. Според нас дефиницията на технологията за кибернаблюдение в момента не е достатъчно точна. Не смятаме, че сериозното нарушение на правата на човека е, е са получили достатъчно прецизна дефиниция. Освен това, смятаме, че в доклада трябва да се даде определение за надлежна проверка и господин Брюкнер е направи предложение, което бихме могли да подкрепим. Тези дефиниции са много необходими, за да има правна сигурност, така че ние приветстваме отговора на Комисията на исканията на парламента. Смятаме, че преди регламента да се приеме и трябва да се направят, въведат някои промени. Беше казано, че не бива да създаваме пречки пред бизнеса. Ние не бива да изнасяме и технологии и изделия, с които да се нарушават правата на човека и по-скоро да искаме другите страни да повишат своите стандарти, а не да искаме нашите фирми да снижат своите. Госпожа Лохбилер. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от името на Зелените. Ние приветстваме факта, че това проекто предложение е факт. От 2010 година ние последователно искаме да се вземе предвид при тези стоки и правата на човека. Това е измерение. Искахме да се вземе предвид. Имаше много скандали за това износът на технология, като дигиталните оръжия, тези технологии трябва да бъдат надзиравани. То те са заплаха за отворените общества. Европейският парламент 15 пъти е искал реформа в тази област. Сега имаме възможност заедно с комисията да контролираме износа до за, за следващите години. Има 15 резолюции. Имаме възможност сега да променим реалността. За това най-напред подкрепяме предложението на комисията. Сега за доклада на госпожа Шаке, тук подкрепяме нейните предложения. Напълно ги подкрепяме. Този доклад ще подобри предложението на комисията. Задачата на АФЕД според нас е да имаме външна политика, основана на човешките права. Ще направим предложение специално за укрепване на човешките права. Благодаря. Thank you. Благодаря. Няма други записали се за изказване. Сега докладчика има думата. Съвсем накратко искам да благодаря на колегите за участието. Мисля, че всички ние сме на една вълна в своите изменения. Аз исках да доизясня определенията не само по правата на човека и, и съществуващите органи на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз, които имат свои определения и критерии. Е, също така е по отношение на тероризма много широко понятие, което може лесно да бъде предмет на злоупотреба. Като се позовем на общата позиция на съвета, нека да сме наясно за това за какво говорим. Е, мисля, че Европейската комисия остави неясноти тук. Искаме да изясним определението за технологии за кибернаблюдение, но също така дали те се използват със съгласието или без съгласието на потребителя. Така че ако един изследовател се иска да проучи възможност и телефона ми да стане безопасен, аз ще дам съгласие. Ако обаче се извлече информация от телефона ми и тази информация след това се използва срещу мен, това е нарушение на правото на неприкосновеност, но е и предпоставка за нарушение на други права. Така че трябва да сме наясно с дефинициите. Не бива да са бъдат твърде общи. Също така в ком... и съм съгласна с Девид Мартин, че Европейски съюз трябва да бъде лидер, да вдигне летвата и да убеди други страни да ни да се стремят към нашите стандарти. Съществува въпрос, проблем с разпространението и Европа е много важен фактор в днешния свят, в който се разработват все по-нови модерни средства за репресии. Както споменах в началото, срока за внасяне на измененията е 4 май 14 часа. Те ще бъдат обсъдени в комисията на 29 на 30 май приемане в АФЕД и след това инта и пленарна сесия. Приключихме с точка 11, преминаваме към точка 12. Разглеждане на проекто доклад за политическите отношения с Индия, значението на Индия стратегическото партньорство с тази страна беше подчертано по време на неодавнашна мисия през февруари. Върховният представител Могирни пости страната преди две седмици с оглед на 14-та среща на върха, която ще се проведе в Делхи. Докладът на АФЕ ще се приеме преди лятната вакансия. Най-напред ще дам думата на господин Дампред от НП. Благодаря, господин председател. Всъщност, взаимоотношенията между Индия и Европейския съюз е много... Взаимоотношенията са много важни. Те имат дълга история е, много прилагателни са използвани за характеризиране на тези отношения. Някои казват, че те са естествени, други стратегически, трети говорят за а, е, солидни и също така а, е, някои казват, че Европейския съюз и Индия – и имат отношение, основани на ценностите. Ето, това е списъкът на определенията. Взаимоотношенията между ЕСА и Индия попадат в тези категории и бих казал, че всъщност става дума за отношения с сериозен потенциал и с много добра перспектива за бъдещето, предизвикателствата пред Европейския съюз и Индия са сходни, както в областта на економиката, регионалните напрежения или глобални проблеми като тероризъм, не спазване на международното право или промените в климата. Аз мятам следователно, че има нужда от засилено сътрудничество и координиране взаимоотношения ще, и ще бъде от взаимна полза и би било идеално тези взаимоотношения да не са само в областта на економическите отношения, но при всички случаи свободната търговия е приоритет. Основната цел на доклада, който представяме е да се представи подкрепата на парламента за по-тясно и засилено партньорство между ЕС и Индия. Това е основната цел. Разбира се, това партньорство трябва да се засили в редица области, економиката, околната среда. Текстът се съсредоточава върху сигурността в областта на сигурността, имайки предвид нашата въпросите, по които нашата комисия е компетентна. Е, наши колеги от комисията посетиха Нью Делхи. С доклада искам да е, излъча три ясни послания. Първо, привличам е, вниманието върху значението на приемането на стратегия за отношението с Индия. Това е много важно, за да имаме съгласувана политика. Освен това, през следващите месеци и години трябва да има по-добра координация между здравите членки и институциите, за да постигнем своите цели. И бих казал, че това е един от въпросите, на които и от срещната страна държи. Също така е много, смятам, че е важно да се приветства среща на върха през 2016 година и дневния ред за 2020 година с амбициозен дневен ред. Този дневен ред би било добре да се обогати. И това е послание споменато от госпожа Могерини. Необходимо е да има ясни цели и срокове. Много е важно в този контекст за развитието на взаимоотношенията между ЕС и Индия всяка година да се провежда този, тази среща на дневния ред. Аз предложих в доклада да се да се засили диалога и честотата на диалога по въпросите на сигурността. за да имаме парламентарна координация. Третото послание в областта на външната политика и политиката на сигурността. Има няколко области, в които можем да работим по по-задълбочен начин. ЕС и Индия не винаги и имат единна позиция, но диалогът е полезен за взаимното разбиране и за постигането на целите. Не става било е, по въпросите за Афганистан, е, Китай е, или Русия, ние можем да спомогнем за намаляване на напрежението в Азия и в района около Европа. Борбата срещу тероризма е много важна ос, по която трябва да работим по-активно. Е, това е въпрос, който беше повдигнат на последната среща на върха. Имайки предвид, че Европейския съюз и, е, и Индия подкрепят многостранния международен ред, ние смятаме, че трябва да защаваме тези е, становища на международни форуми. С оглед на е, общите ценности, правата на човека трябва да заемат много важно място в партньорството. Потенциалът на тези взаимоотношения не се ограничава до областите, които споменах и докладът не може да бъде изчерпателен поради ограниченията в е, обема. а, ще включа и смятам, че трябва да се включат и други области. Обмен на хора, на учени. Що се отнася до графика, смятам, че този доклад трябва да се приеме в пленарна зала през юли, за да помогнем на работата на среща на върха, предвиден за есента. Надявам се, че внесените изменения ще бъдат конструктивни и че ще работим тясно взаимодействие с докладчите в сянка, за да можем да дадем силен тласък на отношенията, които ни обединяват с Индия. Благодаря за вниманието. The... Благодаря. А сега продължаваме с докладчиците в сянка. Госпожа Йел от Социалистите и Демократите се е записала. Имате думата, моля, заповядайте. Благодаря. Благодаря за този балансиран доклад. Вие правилно казахте, Християн. Има много голям потенциал в това отношение и много предизвикателства. Но сякаш отношенията се развиват в погрешната посока. Госпожа Могерини беше в Делхи преди две седмици и тя не, не се изказа в подкрепа на различни аспекти при сътрудничеството, е, тероризъм, морска безопасност, е, наука, култура. Това би било добре да имаме някакъв конкретен план за действие, а не просто общи обещания. Съгласна съм с вас, когато казвате, че би било хубаво да се организират годишни срещи на върха, които преди бяха организирани. Е, Делхи по-късно тази година ще има такава среща, където ще се преосмислят отношенията в някои области. Този диалог трябва да продължи. Естествено, Брексит има също своето влияние. Ние ще изгубим една голяма възможност за формулиране на, ре, на отношенията си с Индия. И когато комбинираме това с целите на Европейския съюз, с тенденцията за изолация, трябва да признаем, че политическите инвестиции трябва да бъдат окоръжени. Споразумението за свободна търговия е важно. Преговорите се точат вече 10 години. От 2013 година няма никакъв напредък. Така че наистина мисля, важно е да инвестираме в една от економиките, които се развива най-бързо в момента в света. И има ключови позиции в един регион – където до 2030 година ще се помещават 60% от средната класа в света. Ние бяхме на мисия през февруари и показахме нашия ангажимент за облегчаване на визите за специалисти по ИКТ от Индия. Когато погледнем администрацията на Трамп, мисля, че може да кажем, има възможност за подобряване на отношенията. Като погледнем Китай и неговите и напрежението в Южно-Китайско море, може да се укрепят аспекти, като търговията и сътрудничеството в много области, като водоснабдяването, енергетиката. Така ще укрепим и дневния ред от Париж. Мисля, че друга област би била диалога в рамките на ООН. Как може да подкрепим реформата на съвета за сигурност на ОНЕ. Имам предвид постоянното място на Европейския съюз там. Борбата срещу пиратството. Тук също може да задълбочим сътрудничеството си. Освен това, въпроси като насилието срещу жени, правата на ЛГБТИ, общността. Това са все въпроси, които бяха повдигнати по време на нашата визита. Важно е да имаме резулта, резултати и политика ориентирана към тях. Така ще може да потвърдим и да разширим диалога и по човешките права. Мисля, че вашият доклад ще защити европейските интереси. С интерес очаквам работата си с вас и гледам окоръжаващо към бъдещото гласуване. Няма други докладчици в сянка тук сред нас. Преминаваме към другите оратори. За две минути господин Питела. So, I, I will not say that I, I, I belong to the sunny speakers. Господин Петерле. all sunny when we speak about relations with India. And... Да, ние говорим за отношенията си с Индия и аз много благодаря на господин Преда, който беше доста кратък и използва главно ключови думи. Основната, основните ключови думи бяха силно и по-задълбочено сътрудничество. Аз съм съгласен с него. Аз съм докладчик за стратегическите споразумения с Япония. И както знаем, ние говорим и, се, и, и преговаряме за економическото сътрудничество, за стратегическото сътрудничество и за търговията. Има три основни области тук. Основни области при сътрудничеството с Япония. Независимо, че говорим за стратегическо сътрудничество, тук може да се говори при Индия, може да се говори за 8 области, в които сътрудничеството може да бъде разширено и задълбочено. Няма динамика, няма достатъчно динамика. И що се отнася до стратегическото партньорство, липсва и амбиция. Последните събития ни дадоха нови аргументи за нагнетяване на повече динамика в преговорите. Надявам се, че следващата среща на върха ще даде необходимия стимул за продължаване на по-бързи преговори. Една от областите, по които работим с Япония, е търговията. Това е, това е една от областите за сътрудничество <clears throat> и обмен с Индия. Не само Айорведа трябва да стане видима в Европа, други аспекти в Индия също заслужават внимание. Благодаря. Господин Башир от Екаре. Господин председател, уважаеми колеги, искам да поздравя докладчика господин Преда за чудесния доклад. Добре балансиран, положителен и има конкретни предложения. Европейския съюз и Индия трябва да задълбочат сътрудничеството си в интерес на благоденствието и сигурността на двата региона. Докладът е добър, но той може да бъде подобрен чрез следните предложения. Индия направи значителни стъпки в областта на човешките права и личната свобода. Индия иска да направи от страната жизнена демокрация, едно отворено общество. Това е една много благородна идея. Въпреки това се казва, че има загриженост, загриженост проистичаща от е, дискриминация, базирана на кастите и лошо третиране на мълцинствата и религиозните групи. Свободен пазар, свободна търговия, се застъпвам за това, но би трябвало да имаме едно пълноправно споразумение, пълноценно споразумение с Индия. Свободната търговия трябва да върви ръка за ръка с човешките права и върховенството на закона. Това е, становище трябва да бъде отразено в крайната версия. При Афганистан ние казахме, че Пакистан плаща все още висока цена по отношение цена свързана с талибаните. И в този смисъл би трябвало Индия и всички съседни страни да координират по-добре, по-добре усилията си в целия регион. Индия и Пакистан. Тук текстът е доста красноречив но ние трябва да сме много ясни, много категорични по отношение на следното. Трябва да има сближение, но, но това не е само достатъчно. Сближение, сближаване и мирът не са само цел, за да може да има мир и благоденствие, трябва помирението да достигне и всеки индивид в региона. Пример тук е Кашмир. Индийската част на Кашмир доста изостава по отношение на човешкото развитие в сравнение с пакистанската част. Нека сме смели, нека местното население да може свободно да преследва своите цели и да има добър жизнен стандарт. От на Европа на нациите и греката демокрацията няма представител. Тогава може би господин Преда може да вземе думата за заключение. Благодаря, господин председател. Жако е, че нито СВД, нито Индийското посолство присъстват. Може би още празнуват 1 май. Макар, че 1 май мина, жалко е, тъй като ми се струва, че темата е важна за всички политически групи. Искам да благодаря на изказалите се колеги. Аз съм оптимист, защото има положителни сигнали, не само от групата на социалистите, която беше част от голямата коалиция на този мандат, но и докладчика в сянка от консерваторите – Майк, господин Башир, благодаря му. Господин Танаси, благодаря за постигнатия консенсус. Сега, разбира се, ще чакаме измененията. Надявам се с нашия скъп председател Девид Макалистър да договорим по-ранно гласуване. Това би било чудесно. Още веднъж огромни благодарности към всички. Надявам се също така да не се окажем с 900 изменения. Всеки, на който му хрумне нещо, да реши да го напише. Нека да се фокусираме върху политическите отношения Европейски Съюз Индия, а не върху хиляда различни теми. My... Благодаря. Не зная дали заради моето председателство днес, но всеки сякаш иска да изтегли гласуването по-рано по своя доклад. Не знам, имаме доста доклади и трябва, те трябва да се преведат, но естествено нашите служби ще огледат възможността за изтегляне на гласуването по-напред. Аз обаче не съм оптимистичен, но факт е, че работи много ефективно днес. Добре, благодаря ви, колеги. Крайният срок за изменение е 5 май. Другите срокове са ясни. На 19 юни ще се обсъждат измененията, след това на 20 юни ще се гласува доклада в пленарната зала. Гласуването ще е през септември. И така, приключихме 12-та точка, преминаваме към 13-та точка, което е представене на отчет за мисията в Палестина, заедно с делегацията за връзка с Палестина. В Западния бряг имаше делегация през февруари. Делегацията искаше да има да посети ивицата Газа, но не получи такова разрешение. Сега ще чуем какво точно се е случило. Искам да поканя ръководителя на делегацията за Палестина да даде своето представяне и своите препоръки от мисията в Палестина. Колеги, имате думата за 6 минути. Уважаеми колеги, искам да благодаря за възможността да говоря пред вас. Най-напред искам да ви напомня за гладната стачка – гладна стачка, която бе започната в палестинските затвори. Тя продължава и днес и става дума за правата на затворниците, право за посещение от страна на тях, техните семейства – Става дума за човешките права и човешкото достоинство на, на всъщ, всички палестинци в крайна сметка. Е, трябва да има. Искаме да, да помолим за мисия, която да проучи точно този въпрос. През февруари бяхме на мисия. Срещнахме се с министър-председателя, срещнахме се с други министри. Срещнахме се с представители на Законодателния съвет на Палестина, видяхме селища, които се строят и разбрахме, че тези селища ще бъдат разширени. Посетихме фермери, чието къщи са заплашени от събаряне. Остановихме, че окупацията продължава установихме, че и деца биват въвлечени в политическите процеси и видяхме колко зле е положението на населението. Нашата делегация ще продължи да, за, да защитава човешките права на населението в региона и основно правата на децата. Има много организации, които казват, че са разочаровани, защото съществува дис, дискриминационна система, която застрашава решението да се получат две държави. Официално то се, то се защитава, но все повече се чуват и гласове за решение за една държава. Въпросът е да се опазят и защитят правата на всички палестинци. Тези изказвания за една държава бяха, може би, най-важните изказвания, които чухме по време на нашата визита. Палестинската държава съществува формално, но въпреки това не е истинска държава. Палестинците при тези обстоятелства не могат да имат напредък, няма напредък в областта на институционалните органи. Те не могат да се развиват, ако няма решение за две държави. И бяха ни представени съвсем ясни примери и примери свързани с хуманитарната ситуация. Европа не винаги се застъпва за решението две държави. Комисията се грижи главно за хуманитарната помощ. Съвета на министрите е не винаги еднозначен. Ние се застъпваме за това решение, решението на две държави. Факт е, че палестинците живеят при много тежки условия, това трябва да го признаем. няма напредък в посока решение от две държави с селищата се разширяват, нещата не се подобравят. Ние препоръчваме следното. Трябва да има политическо решение за двете държави. Това решение трябва да бъде преследвано до край. Молим съвета да предприеме нещо в тази посока. На второ място признаване на Палестина като държава. Не може да има решение от две държави, ако двете държави не са официално приети. Молим колегите от държавите членки да работят заедно с нас, за да може наистина Палестина да бъде призната като държава. На трето място трябва ни правителство, на националното единство и трябва да има нови избори. Трябва да се провеждат избори за конституционните органи. Европейският съюз трябва да подкрепи едно правилно разходване и управление на средствата, опазването на човешките права. трябва да има спазване на международното право. Това са ясни изисквания, почиващи на международен консенс. консенсус. Това е базата, на която работим. Европейският съюз трябва да уточни своята политика по отношение на териториите на границите. Това е една страна, която е в окупация и тези, това са окупирани територии. Всякакви споразумения с Израел за, за територия, която е под санкции за тези територии трябва да се говори с израелските власти съветът и държавите членки трябва да дадат всякаква подкрепа на резолюциите на съвета за сигурност на ОНЕ. Проблеми има, но те могат да се решат. Особено, що се отнася до маркирането на, на, на, на земята и разпределението им. когато имаме законодателство, то трябва и да се прилага. Хуманитарните мерки не са достатъчни като такива. Дипломатически действия са необходими, политически действия са необходими. А, те могат да облегчат само хуманитарното положение в дългосрочна перспектива. Трябва да предотвратим допълнителна радикализация. Все повече населението има, казва, че има нужда от земя и вода. Особено когато имаме предвид, че ивицата газа е откъсната. Така се сеят семената за бъдещо насилие. Това не е в интерес нито на израелци, нито на палестинци. Смятам, че Европейския съюз с институциите и държавите членки трябва със всички сили да се застъпи за решението за две държави. Благодаря. Благодаря ви за тази информация за посещението на делегацията за връзки с Палестина. Оглеждам се, за да видя иска ли някой думата. Не виждам желаещи. Ще отбележим изказването ви в протокола. Много ви благодарим. С това приключваме точка 13 и преминаваме към точка 14. Тя е точка за подготовка искам да проверя дали са тук нашите гости. Две минутна почивка, за да подготвим трибуната и ще преминем към последната точка за днес. <coughs> now in stereo, so we are improving technologi- technologically here at the end of the agenda. Технологиите не ни изневеряват и можем да преминем към последната точка за днес, 14. борбата с безнаказаността с специален акцент върху Международния наказателен съд и измененията от Кампала – на римския статут. Координаторите на ФЕД решиха на 5 октомври 2016 година да разгледаме темата. Международният наказателен съд беше създаден възоснова на римския статут. Този статут създава съда, неговата структура, юрисдикция този съд разглежда геноцид, престъпления срещу човечеството, военно престъпление и престъпления на агресията, нещо, което не беше включено в първоначалния статут. За това през юни 2010 година последва срещата в Кампала и изменението на статута. Това е изменение от Кампала дава дефиниция на престъпления на агресията съгласно резолюция на ОНЕ 3314. Тези престъпления включват нахлуване в друга държава, бомбардиране, нападане по въздух, суша и земя на нейната територия, нарушаване на споразуменията, използване на военни групировки срещу друга страна и използване на нейната територия за акт на агресия срещу трета страна. като в юрисдикцията на съда попадат престъпленията от 2017 година нататък. Би трябвало асамблеята на 164 страни с мнозинство от две трети да одобрят юрисдикцията. Сред нас са двама изтъкнати специалисти, които ще обсъдят работата на Международния наказателен съд и измененията от Кампала. Госпожа, госпожо Прост, нека ви представя. Госпожа Прост завежда кабинета на МНС преди това. Тя е завеждала Комисията за санкции срещу Ал-Кайда. Тя е и един от съдиите в Международния наказателен съд за бивша Югославия. Господин Катин е другият ни гост. Той е главен секретар на парламентаристи за глобално действие. През последните 13 години той работи за затвърждаване на ролята на Международния наказателен съд или МНС с негова помощ. Асамблеята е допринесла за работа с 76 от 124 страни. Той работи и в Хакската академия по международно право, има докторска степен по международно право от университета Тарамо в Италия. И не на последно място при нас е и господин Барейга, който завежда мисията на Лихтенштайн в Европейския съюз. Той е представлявал Лихтенштайн в различни преговорни процеси, свързани с с международното наказателно правосъдие и правата на човека. Той е бил заместник-председател на Генералната асамблея, 6 последователни комитета. Освен това е оглавявал и групата за преговори по изменения и приемане на статута. Той има степен от Колумбийския университет, както и докторска степен от университета в Виена. Ще дам на всеки по три минути. Thank you very much. Um, it is a pleasure to be here this Благодаря. Трябва да кажа, че за нас наистина е чест, че присъстваме днес и можем да говорим за работата на Международния наказателен съд. Знам, че ще говорим конкретно за престъплението агресия, нещо на което ще се спрат подробно колегите. Те ще обсъдят и предизвикателствата пред МНС в този момент – мисля, че е важно, че председателят спомена основния мандат на съда. Ние в момента разследваме престъпления срещу човечеството, военно престъпление, геноцид, както и тези престъпления от, на агресия. Мисля, че е важно да се отчете, че съдът и сега е много заед – с разследването на тези видове престъпления. В момента ние провеждаме 10 разследвания в страни като Оганда, Демократична република Конго, Дарфур, Судан, Централна Африканската република, Кения, Либия, брега на Слоновата кост, Мали и Грузия. Ако сте броили, това са 9 страни, но това е защото в Централна Африканската република водим две отделни разследвания. Като споменавам Африка, трябва да кажа, че пет от тези дела бяха препратени към съда от самите държави. В два от случаите съвета за сигурност се обърна към съда. Кения, брега на Слоновата кост и Грузия обаче сами поискаха това разследване. Ние сме започнали предварителни разследвания в различни страни Афганистан, Бурунди, Колумбия, Габон, Гвинея, Ирак – Нигерия, Палестина, регистрираните плавателни съдове на Камора и Камбоджа и също така Украина. Нашият съд заседава в Хага. Използваме съдебната зала там. Миналата година беше много натоварена. Ние произнесохме пет присъди, една от тях вече е окончателна, седем осъждания. Навлязохме и в изцяло нови области. защото разгледахме и разрушаването на културното наследство в Тимбукту сексуалните престъпления като престъпления срещу човечеството. Занимахме се и с признанието на вина, както и с защитата на свидетели. Тази година имаме три процеса, които текат паралелно. Единият от тях за брега на слоновата кост, другия за Оганда – и Демократична република Конго. Освен това, има четири дела, които са на ниво репарация. С други думи, възможността съда да определи репарации или възстановяване на вреди на пострадалите. Имаме и две обжавания, които предстоят. Имаме и работа, която е свързана с тези възстановявания на вреди. Може би трябва да поставя някои проблеми, които да се обсъдят по-късно Какви са предизвикателствата пред нас? Има такива, които са в нашия контрол, но има и предизвикателства извън нашия контрол. Принципно при международното наказателно правосъдие и конкретно, що се отнася до работата на съдилищата и трибуналите, проблемът е, че делата се разглеждат дълго време и се задава въпроса доколко са ефикасни тези съдилища. Съдът приема сериозно тези критики. Настоящият председател реши да превърне този проблем в приоритетен. Съдиите също въведоха различни мерки, след като заедно обмислиха как да се подобри ефикасността и как да се намали продължителността на производствата. Но така или иначе, предполагам, че критиките и предизвикателствата, с които вие сте запознати, са свързани най-вече с външния контекст. Първо, имаме отношенията между съда и Африка. Съдът е остро критикуван понякога. Казва се, че едва ли не на Африка се обръща прекомерно голямо внимание. През есента даже три африкански страни се оттеглиха от римския статут. Ще поговорим за това и по-късно, но така или иначе трябва да се мисли за контекст. Африка е една от основателките на този съд, много важен участник, най-голямата регионална група Има много причини за това да се занимаваме с Африка, да не говорим, че, както казах, самите африкански държави насочват делата към нас. Освен това, в Африка има и много жертви на престъпления. Често ни питат, защо има толкова много дела, свързани с определен регион, но трябва просто да се разбере по-добре връзката между Африка и съда. Освен това, съдът винаги е готов да работи с Африка. Южна Африка реши да оттегли уведомлението си за оттегляне. Същото го направи и Гамбия, което е добре. Остава само уведомлението за оттегляне на Бурунди, което трябва да влезе в сила октомври до година, но за сега няма други оттегляния. И тъй обясних основните фактори, може би сега трябва да премина към нещо друго, което е важно. Обикновено ни питат защо се занимаваме само с определени региони. Например, като се има предвид какво се случва с Сирия, защо не се занимаваме с Сирия? Това е така, защото тук излизаме от контрола на съда. Е, нашата юрисдикция е ограничена съгласно римския статут. Имаме 124 страни, които трябва да бъдат допитани и би трябвало да бъдат ангажирани или събитията да се случват на тяхна територия. Ние нямаме всеобща юрисдикция. Следователно, съдът не може да разгледа някои от споменатите ситуации, нещо, което е голямо предизвикателство, когато конфликтът се случва извън територията на нашата юрисдикция много е важно, за да може съдът да бъде ефикасен и ефективен, да има всеобхватност. Но ние се придържаме към римския статут, ангажирани сме с мира, сигурността и солидарността. Съдът има своите ключови приоритети и всеобщността е един от тях. Накрая, нека поговоря за партньорството. Европейския съюз е един от основните ни партньори. Ние сме изключително благодарни за подкрепата от страна на Европейския съюз и оперативна, и политическа. Имали сме подкрепа и от парламента, приел множество резолюции в подкрепа на работата на съда. Всичко това е важно за нашата работа. Ние наистина оценяваме своето взаимодействие с Европейския съюз. Има и други теми. Ще спра до тук обаче, за да дам думата и на колегите. Благодаря. Thank you so much. We give the floor to the next speaker. Благодаря. Думата има господин Катин. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен за възможността да говоря пред вас. И като италянец, особено за мен е чест да съм в зала, именувана на Очиде Ди Гаспери. Европейският парламент е в авангарда на движение за международна за международно наказателно правосъдие. През в началото на 90-те години Европейския съюз настоя за създаването на а, постоянен международен наказателен съд а, и тази идея даде много важен резултат. От към днешна дата повече от 24 000 африкански жертви са поискали да участват в процедури пред Международния наказателен съд. На 10 000 са е даден на участници в процеса. 6000 грузински жертви а, са подали молба за участие в предварителните процедури. Това означава, че 40 000 са дошли в Хага да наблюдават производството. За мен това е успех за съда. съпротивата е, често е от върховното ръководство, от онези, които смятат, че са над закона и не са доволни от факта, че има съд в Хага, който би могъл, ако държавата им не извърши е, достатъчно разследване, е, да не могат е, да се ползват с безнаказаност. Международният наказателен съд е институция, която оказва сериозно въздействие и с това, че си върши работата, предизвиква съпротива. Не им няма криза в Международния наказателен съд в Африка, просто защото съдът реализира мандата си. Естествена реакция на някои, в това число държавни ръководители, биха искали да работят по-старому, но днес трябва да се съобразяват с това, че ще им бъде издадена международна заповед за задържане. Сериозни престъпления се извършват в части на света, които са извън юрисдикцията на Международния наказателен съд. Сирия, например, най-големи кървав конфликт в света. Нашият организация парламентаристи за глобални действия и и други правозащитни организации, като Human Rights Watch, сме против е, всякакви споразумения за безнаказаност, което да пречи упражняването на юрисдикция от страна на Международния наказателен съд. Виждаме това, когато през май 2014 година е, имаше предложение преди МОСО да бъде в ръцете на ИДИЛ, Китай и Русия наложиха вето на резолюция, предложена от Франция, ситуацията в Сирия да бъде е, ситуацията в Сирия да бъде сезиран Международния наказателен съд. Целта беше да създаде зона на безнаказаност. Има и други и други райони. Йемен, например, където имаме доказателства за това, че се сключват сделки за прикриване на извършни направления. Така че днес по света има много сериозен проблем с безнаказаността, но в повечето случаи това е извън юрисдикцията на международния наказателен съд, което говори за въздействието на съда. От нашите членове ние е, събрахме е, поразителни е, свидетелства. Опозиция беше, определи, беше определила е определен ден като мъртвия град. Очакваха се стълкновения между протестиращите и властите. Тогава се обърнаха с молба към парламентаристите за глобални действия да участват и така. Но в този ден нямаше нито една жертва на улица на Киншаса. Нашите членове смятат, че това се дължи на присъствието на Международния наказателен съд. Не можем да преброи, не можем да обясним неща, които не се случват, но знаем, че много ръководители знаят какво може да се случи и за това не дават заповед, която ще доведе до масови жестокости. Това не е панацея да се решават конфликта по света, репресии, нарушението на правата на човека, и изпъването на демократичния преход, но е по-добре да, да има Международен наказателен съд, отколкото да го няма. Стигам до четвъртия най-важният въпрос. Тези престъпления, свързани с масова жестокост, се извършват от ръководители, от държавни ръководители. Те разполагат с цели, апарат и всички възможности за големи военни атаки, насочени срещу цивилни лица. В Нюрнберг през 1945 година бяха имаше производство по 4 престъпления. Престъпления срещу човечеството, военни престъпления, и престъпления срещу мира. Престъпления срещу мира не бяха взети предвид за съдищата адхок през 90-те години, защото жестокостите са се възприели като част от вътрешни конфликти. Когато обаче беше прият римския статут, аз спомня много добре речта на съдята, когато ни напомни, че, че, е включен, че са включени военните престъпления в член 5 на римските, римския статут. Сега, през 2017 година 35 са ратификациите. Не, може би 34, защото е, може би Аржентина не е, е ратифицирал. Тази година асамблеята на държавите участници ще трябва да решат е, дали да се, да се активира тази юрисдикция. По, инициативата, по инициатива на Барбара Лох Билер се прие почти единодушно резолюция на парламента. Мисля, че има само един глас против. Тази резолюция призовава за е, подкрепа за изменението от Кампала. И това е положителната страна, но както винаги, когато има компромис, има и и една друга страна. Самата разпоредбите, е, така както бяха записани в резолюция 3314, са ограничени, защото има ли не е първа, според която престъплението агресия се счита за извършно само ако военен и политически ръководител на страна планира и извършва използването на сила с друга страна, което да е, е очевидно нарушение на хартата на ОНЕ. И този прак сериозно нарушение ограничава обхвата на престъплението. Премахват се всички сиви зони, може би правомерното използване на сила, което не стига до онези е, нива, до които е стигнала Втората световна война, така че компромисът да се приеме от всички. Всъщност беше прият от всички. Приесало с консенсус. Все още се е, обсъжда как да се тълкува влизането в сила е, срещу задействането крайна сметка обединяваме престъпленията по същия начин, по който е съществувал през 1945 година. Равенство пред закона е, сред, е основно положение на римския статут. Европейския съюз все още може да промени нещо. Той промени нещата в миналото. Единствената регионална и транснационална организация с национален план, с обща позиция, т.е. дейности, политически клаузи, демарш. Им, има редица инструменти, само ще посоча е един, за да бъда по-точен. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да бъде още по-категоричен в взаимоотношенията с Украина, за да а, спази това, което беше прият от парламента за асоциация Европейски съюз Украина. Това е страна, част от чиято територия е незаконно завзета от друга държава. Престъплението агресия няма да се прилага със задна сила и то не се прилага към лица, но както говорихме с членовете на Рада в Украина, извършването военни престъпления или престъпления срещу човечеството при незаконно използване на сила може да се, може да се а, възприеме като отежняващо вината обстоятелство. Призовавам ви, призвам Европейския парламент да се обърне към Европейския съюз да е, бъдат по-категорични пред е, украинските приятели. Приима и има разпоредба, но тя не е, е введена в практика. И така третият оратор – Господин Барига за 10 минути. Thank you very much, Chair. Благодаря. За мен е голяма чест да бъда тук днес сред вас. И освен това е и предизвикателство да говоря след е, тези две много задълбочени презентации. Аз ще ви дам обаче малко повече контекст, малко повече информация за видовете агресия, за, видо... за значенията на политическо и економическо равнище на Международния наказателен съд МНС. Както Дейвид каза, нека започнем с процесите Нюрнберг и Токио. Тогава ръководители от Германия и Япония бяха преследвани и осъдени за е, престъпление срещу мира, това, така както бяха наречени тези престъпления тогава. По време, когато бяха тези осъждания, се правеха и се правеха и планове за агресия, войни на агресия, но не беше казано какво означава точно агресията тогава. Впоследствие ООН, е, Генералната асамблея, впоследствие е, бе направена дефиниция и то доста късно, няколко десетилетия след това. Има разлика между хартата на ОНЕ. член 14 и дефиницията на агресия. Дефиницията не се спира само на употреба на сила. И така, в последствие бе създадена тази дефиниция, която се основаваше на член 14 е, е, на хартата на ОНЕ. Включва се елемента на употреба на насилие, но също така се имат предвид и актовете на бомбардировка, на интервенция, но също така трябва да е изключена възможността за самозащита и трябва тази акция, тази операция да не е авторизирана от ОНЕ. Това е дефиницията на агресия, но все пак това не е дефиниция на престъплението, на този, който може да е обвинен пред Международния наказателен съд. През 1989-та година имаше конференция на който се разгледа член 12 на Римския статут и бе казано, че юрисдикцията на съда се простира и върху актовете на агресия. Поне това, което бе решено тогава, беше да се започне един процес на преговори, който да доведе до повече яснота в юрисдикцията. Този процес се случи през 2003-2010 година. Посланника към, на ОНЕ в Нью-Йорк на Лихтенштайн ръководи тези прег, пре, преговори. Ако има въпроси, ще се опитам да кажа какво точно се е случило по време на тези преговори. И така, имаше тези кампала изменения. Най-напред те се съсредоточаваха върху дефиницията на агресия. Говорим при тях и за използването на сила, която се забранява в хартата на ОНЕ преди конференцията в Кампала имаше обсъждания, които се оказа, които, чието заключение беше, че дефиницията няма да е противоречива. Самата дефиниция бе създадена от една работна група, която беше отворена към всички страни, членове на МНС и не. Втората част на пакета беше въпроси, включваше въпроси от юрисдикцията. На пръв поглед е, въпросите бяха технически, но в, в крайна сметка ставаше дума за условията за юрисдикцията на съда. Имаше два проблема, два вида проблема, проблеми, които трябваше да се обсъдят. Най-напред ставаше дума за ролята на Международния наказателен съд при престъпления на агресия. Тук имаше голям компромис, който бе постъгнат. Мене се нямаше да зависи от предварителната оторизиция на ОНЕ да започне разследване на тези престъпления. Имаше и други подобни условия, които защитаваха независимостта на Международния наказателен съд от съвета за сигурност. Втората част на, от пакета за юрисдикция беше съгласието, т.е. до каква степен юрисдикцията на МНС може да е ограничена от е дадена държава, която е подписала и се съгласила да приеме юрисдикцията на съда. Нещо, което е много специфично, е, че не винаги се, има нужда от съгласие на всички държави, които са засегнати. Ако една държава наруши територи... териториалната цялост на друга държава, въпреки че тя не е подписала римския статут, тя подлежи под юрисдикцията на съда. Някои държави членки се застъпват за една определена система, а, система, която им дава защита. Т.е. ако има ратификация на тези изменения и когато има агресия, тя, тогава юрисдикцията може да бъде съдействана на съда но други държави, член, държави предпочитат едно по-традиционно тълкуване, т.е. нуждата от съгласие на всички засегнати страни. Наистина трябваше да направим компромис по тези въпроси между тези две становища. Компромис бе намерен и компромисът доста ограничава юрисдикцията, т.е. има една система в момента, която се основава на съгласие. Т.е. от една страна вие изключвате актове на агресия, извършени от държави, които не са членове на римския статут. И когато става дума за членове, тогава има, действа системата на съгласие, но те също така могат да добиват и резерва. Когато става дума за юрисдикция, имаме още един трети елемент в пакета от Кампала, т.е. един специален механизъм за съдействие. Това е доста странно странен механизъм, делегациите не могат да задействат процедурата на юрисдикцията, трябва целият пакет да отговаря на определени условия. Т.е. трябва да има поне 30 ратификация, които, които 30 подписи да ратифицират ратифицират за действането на юрисдикцията. В 2017 година очакваме именно решения по този въпрос. Сега за ратификацията. Имаме 34 ратификации в момента. Искам да потвърдя похвалата за парламента за резолюцията от 2014 година. От тогава 18 държави членки ратифицираха, ратифик, е, ратифицираха статута. Надяваме се на повече ратификация, естествено. Има технически въпроси, свързани с механизма за резерви, механизма за опт-аут заключение, искам да кажа нещо за значението на измененията от Кампала. Най-напред, тези изменения затварят една пробойна в международното право. Престъплението на агресия не е било под, не е подлежало на, на юрисдикция от времето на Нюрнберг. Какво означава това? Това означава, че е, Международният наказателен съд може да овластява и да задейства най-важната разпоредба на хартата на ОНЕ, т.е. Да, се забрани да се забрани нелегалното използване на сила. Това първо. На второ място. Приключвам. дали има много такива случаи на агресия. Юрисдикцията на Международния наказателен съд е доста ограничена, но тук има и доста предимства. А тук говорим за доста дела все пак, за един съд, който доста работи по такива дела. Какво се случва на практика? Извършват се различни престъпления, но престъплението агресия е, може да бъде преследвано много лесно, защото дефиницията е, че престъплението е извършено от лидера. Много лесно може да се докаже, т.е. трябва да се докаже, че лидерът нарочно е искал да, нап... да извърши престъплението агресия. И така прокурорите какво правят? Е, те, те трябва да го докажат, така че това е сравнително лесно. И на следващо място, държавите инкриминират престъплението на агресия в своите съдилища. Това е много значимо деяние, защото на национално равнище се контролира извършването на престъплението агресия. Още на национално равнище се контролира това престъпление, което е нещо много значимо. И така оставам готов за отговори. Председателя да, сега имаме време за въпроси. Първият колега е Госпожа Лохпилер. Благодаря. Аз ще задам следния въпрос. Вие сте наши гости и вие представяте вашата презентация. Вие говорите за човешките права, престъпления срещу човечеството, геноцид. Ние работим много в посока укрепване на Международния наказателен съд. Е, наистина много работим, но виж, вие виждате малко колеги, които присъстват. Това се дължи на факта, че много колеги имат други ангажименти, мероприятия, които текат паралелно с нашето. Но това не е лошо, защото мога, може да се задават повече въпроси. Госпожо Прост, към вас имам въпрос. Благодаря ви за вашата много интересна беседа. Вие говорихте за предизвикателствата. Наистина, съгласна съм, има предизвикателство за Международния наказателен съд. Искам да ви попитам, как може как може да достигнете от съда в Хага даден регион, където може да има проблем. Как може да достигнете население, което не чете английските доклади или в смисъл доклади, изработени на английски? Много често това са хората, които страдат, защото техните лидери са решили да ги въвлекат в война. И те всъщност страдат, те са наказани от тези решения. Вторият ми въпрос. Той е свързан с несправедливата критика на някои африкански правителства. Е, те критикуват Международния наказателен съд и казват, че Международния наказателен съд е пристрастен. Мисля, че е, позицията тук е доста противоречива. Преди няколко години Международният наказателен съд се опита да отвори служба в Африканския съюз и да помогне на африканските правителства да разбере последствията от евентуална ратификация на статута. Какво означава това за националното законодателство? Може би сега с новите ръководства, с новото ръководство на, на Африканския съюз може тази инициатива отново да се подеме в Адия Абеба. И сега жертвите на военните престъпления. Може ли да ни кажете нещо повече за ситуацията на фонда за жертвите? Парламентът е много ангажиран с човешките права, с нарушаването на човешки права. През съвсем наскоро изготвихме резолюция за нарушаване на човешките права в Филипините. Медиите говорят за това, че някои адвокати се опитват да се свържат с Международния наказателен съд. Става дума и за участието на президента на Филипините. Е, говори се, че той може би може да бъде подведен под отговорност пред е, Международния наказателен съд. Сега, нашата резолюция от 2014 година. Ние казахме, че Лихтенштайн е много добре е направил, изготвяйки указания за това как да се прилага юрисдикцията и правораздаването, прав, правораздаването на Международния наказателен съд. Има седем държави членки, които не са ратифицирали статута. Е, пет от тях работят много усърдно в посока ратификация. Може би може да ни дадете някои съвети за по-успешна ратификация. Вие имате 30 страни, които са ратифицирали след е, януари 2017 година. Ние говорим за система, постоянна система за отчетност и за наказване на престъплението агресия. правилно ли разбрах, че това ще се случи, че тази, системата, че тази система ще функционира до декември тази година? Сега ние е, работим по предложения за 72-та асамблея на ОНЕ. Може би е, тези аспекти също трябва да бъдат засегнати в нашите предложения. Сега господин Катин. Парламентаристи за глобални действия. Те, тази инициатива идва от Нью Йорк. Вие говорихте за ситуацията за резолюцията на ОНЕ, за агресията на за агресията, която, ко, която се осъжда от Международния наказателен съд. Но може би може да говорите за определени случаи и за определени казуси, които са били, за които Международния наказателен съд е бил сезиран с казуси, е, за които са липсвали средства от държавите членки да бъдат обработени. И господин председател, още един въпрос. Аз видях, че, има, е, че дойдоха колегите от е, външната служба. Те обаче дойдоха по средата на на презентацията. Тя сигурно, колежката сигурно също ще иска да зададе въпрос. Аз искам обаче да попитам за резолюцията от 2014 година, в която парламентът зададе въпрос и апелира за една обща позиция за престъплението агресия. Моят въпрос е, имаме ли дебат за обща позиция на Европейския съюз по престъплението агресия. Um, yes, we can, uh, we e Сега ще дам думата на службата за външно действие, ако желае да се изкаже. Заповядайте. Благодаря ви. Марсела Гарсия завежда модела за права на човека. Много се радвам, че мога да се присъединя към вас днес и да поздравя нашите оратори. Извинявам се, че малко се забавих, вие просто започнахте по-рано. От името на службата за външно действие с риск да се повторя, ще кажа, че за нас МНС е огромно постижение на международното наказателно правосъдие. Ние, разбира се, го подкрепяме, защото според нас жертвите на престъпления трябва да бъдат възмездени, където и да живеят. Нашият ангажимент с МНС се беше препотвърден и миналата година. Ние винаги ще защитаваме върховенството на закона и работата на МНС. Според нас това се изисква и от нашата мисия. 2016 година беше трудна – заради някои от уведомленията за оттегляне. Сигурна съм, че за това е станал вече дума. Но сега обстоятелствата се промениха, две от държавите се отказаха да напуснат, само Бурунди за сега не се е отказала. Смятаме, че 2017 година ще бъде различна, да се надяваме, че и още страни ще се присъединят. Мината седмица ние отбелязахме годишнина на кръглата маса между СВД и съда. Вече стана дума за непропорционалното внимание към определени региони, като Африка. Според нас през 2016 година с разследването за Грузия, съдът показа, че обхватът и правомощията му са глобални. Знаем също така, че прокурорът обмисли различни предварителни разследвания и в Европа, и в Близкия изток – и в Южна Америка. Има някои проблеми, например с Филипините, много интересни. А престъплението агресия в този случай 18 от страните са ратифицирали, така че не можем да кажем, че Европейския съюз тук е единен. Всяка държава членка сама решава дали да се присъедини или не но разбира се, темата се обсъжда в работна група в съвета. Има специална такава група за МНС. Има и различни инициативи за координиране между държавите членки. Накратко Нека взема отношение по някои от аргументите. Знаем, че Южна Африка първо се оттегли от статута, след това се върна. Трябва да се има предвид, че неучастието не препятства държавите а, от това да участват в мирния процес. Както видяхме в мирния процес в Колумбия, безнаказаността не може да бъде част от уравнението. Ще спра до тук. Благодаря за възможността да се изкажа. Благодаря. Ако позволите, и аз ще задам един въпрос. Надявам се повече колеги да дойдат скоро, за да чуем всички въпроси преди отговорите. Имал съм удоволствието да уча право, така че мога да си представя червената нишка, започнала още от Нюрнбергските процеси – затова и ми е много интересно вашето изказване за леснината на преследването. Ако се върнем към Нюрнберг, принципно там имаше успех, но знаем, че на прокурорите не им беше лесно. Защо според вас се търси такъв паралел? Какви са приликите и разликите? Може ли да дефинираме кога една война е справедлива и кога не? Предполагам, че Самият аз не съм достатъчно запознат в случая и ще ви бъда благодарен за поясненията. Вие споменахте също така Украина. Бихте ли били малко по-конкретни как Европейския съюз може да улесни Украина в нейното участие? Какво искате ние да направим в Европейския парламент? И накрая въпроса за юрисдикцията. Знаем, че ще има материя, която се покрива от Декларацията за правата на човека, Хартата на Европейския съюз. Как виждате тази рамка, приложена към други части на света? защото ние можем да очакваме множество дела в бъдеще и трябва да знаем кой има юрисдикция, тъй като дори съдилищата в Люксембург и Страсбург не са единодушни в мнението си кой има примат при въпроси на правата на човека. Възможно е, разбира се, да имаме и триъгълник в тази част на Европа. Не знам дали колегите са в заята. Вече не виждам да са тук. Затова ще ви дам думата да отговорите на първоначално зададените въпроси и може би ще имаме още един втори кръг. Госпожо Прост. Thank you very much. Um, some very interesting questions. Благодаря. Много интересни въпроси. Първият въпрос е съществен за съда. Научихме своя урок от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия – Трябва да се мисли за конкретните общности, когато се работи толкова далеч от тях. Това е приоритет за мене се. Имаме специална програма за връзка с тези общности. Тя се нарича запълване на пропаста. Ние също така работим с служители на място – те се отправят към съответните страни, когато се извършва разследване. Идеята е да могат да обърнат внимание и на елементите, които не влизат пряко в производството. Освен това, председателя и секретаря на съда също се ангажират. Например, имахме делото Онгуен за военно престъпление. Това дело беше предавано пряко в региона. За нас е важна и подготовката и участието на жертвите в производствата. Ние работим с тези общности, за да можем да регистрираме тези от жертвите, които са готови да се изправят в съда. Освен това, превеждаме производството на местните езици. За нас това е много важно. И може би не винаги се е работило по този начин. Както вече казах, наистина към нас се отправят критики, че ни интересува само Африка. Това вече го обясних, но нека кажа какво правим. Подчертаваме колко е важен диалога с африканските страни. Работим и с гражданските общества, Разбира се, тези страни не са на едно и също мнение, но ние сме готови да водим диалог. Чрез високопоставени служители, чрез пътувания до Африка и различни семинари и представения. Наскоро бяхме в Уганда с доверителния фонд, срещнахме се с различни общности, говорихме за ситуацията в страната – наистина се опитваме да откликнем на проблемите на Африка и африканците. Освен това имаме служител за връзка в Нью Йорк, който отговаря за работата ни заедно с ООН. Много ни се иска да установим такова представителство и в Африка, да имаме такава връзка с Африканския съюз, но Африканският съюз не е дал съгласието си за разкриване на наше представителство. Много сме благодарни, че можем да използваме за сега базата на Европейския съюз. Доверителният фонд е много важна тема за нашия председател. Тя често говори за този фонд. Той е елемент от римския статут. Целта беше да се използват тези фондове тогава, когато се издаде заповед за възстановяване на вредите. Ние можем да осъдим лицето, но често се оказва, че то не разполага със средства. За това се използва фонда. Освен това се използва и за подпомагане. Например, в Уганда доста проекти вече се изпълняват. Този доверителен фонд е много важен елемент от римския статут. И наистина помага за това да достигнем до жертвите. За нас е важно, че фондът го има, важно е и този фонд да се захранва. В момента всъщност работим именно за това, за набиране на повече средства за фонда, за да може да се възстановяват вредите. За жалост, вече от медиите знаем доста и за ситуацията в Филипините. Доста отделни граждани там предприеха действия, за да сезират съда. Аз не искам да навлизам в компетенциите на нашия прокурор, за това за сега няма да правя коментар но исках да отговоря и на въпроса за юрисдикцията. Интересното при римския статут е, че юрисдикцията е много специфична. Вече от... говорих за териториалното и национално участие и принадлежност на извършилите деянията, но ние можем да използваме и принципа за допълняемост. Всъщност римския статут не предвиждаше отделен съд, а цялостна система. Система, която да стимулира различните държави или групи от държави, обединени регионално, да извършват такива разследвания и съответно наказателни преследвания. Юрисдикцията на МНС трябваше да се прилага само тогава, когато държавата не разполага със съответната система, както това беше при Сенегал. ако държавата, с други думи, не може да извърши наказателното преследване. Всъщност често се казва, че МНС щеше да е огромен успех, ако не разгледа нито едно дело, защото това би означавало, че националните съдебни системи могат да поемат тези дела. И Една от критиките е, че нашия съд всъщност никога не е бил замислен като заместник на националните съдилища, а като допълняем съд. По въпроса за съвета за сигурността на не. Там ситуацията е кръсноречива, когато Судан а, беше препратен към юрисдикцията, имаше а, гласуване с а, въздържал се през 2005 година, когато съвета за сигурност изпрати случаят с Либия през 2010 година, решението беше единодушно 2011 година и можем да си... Някой би могло да си каже, съвета за сигурност подкрепя съда. Не, то му обратното. Пред... Имаше а, случаи на вето, например, предложението на Испания, Шри-Ланка да бъде изпрата, да бъде включена в юрисдикцията на съда и имаше заплаха да се наложи вето. Защо не се реализираха нещата както трябваше? Когато са е, за сигурност прие резолюция 1973 година за използване на сила, предишната резолюция, с която се искаше от съда да предприеме действия, не, не беше последвана от действия на съвета. Съвета никога не каза на Либия да се държат както подобава, да приемат всички необходими мерки за да се присъединят към римския статут. В Хага имаме доказателства, че държавите разговарят със съда, но съдът е независим и затова не обръща внимание е, на, ус... на подобни усилия на страни не да поемат случаите от либийска юрисдикция. По отношение на е, полковник Гадафи, той беше брутално убит. Е, и това е нарушение на правата на човека, ако не е и военно престъпление. И никой от големите сили поискаха а, нещо за Гадафи, така че има сериозен проблем за съда. Въпреки, че в Сирия имаме споразумение за безнаказаност с онези, които извършват престъпления. Съветът не изпълнява собствените решения да разширява юрисдикцията на съда. И в момента няма желание съвета да предприеме действия в края на декември. По предложение на Лихтенштайн, Малта и други държави, Общо събрание създаде механизъм за, опаз... за запазване на доказателствата за, за Сирия. Това е отчаян ход, но ние го подкрепихме, за да повече от 100 държави гласуваха за. Това означава, че мълцинството иска да запази безнакъсаността. Повечето страни са а, за справедливостта. Но ние ще запазим доказателствата. Да, ще има възможности в бъдеще в съвета. Всичко ще зависи от органи като Европейския парламент и националните парламенти така че, когато дойде момента и с по-добри резолюции, е, за да се съфинансират тези разследвания. Ясно е, че в съда има 124 държави членки. Членството на ОНЕ обаче 193 е държави. Всъщност, кои, когато се поиска съда да, да открие процедура, тези 193 трябва да осигурят финансирането. Следващите резолюции ще се обърнат към съда за няколко случая, но нека да продължаваме да създаваме възможности. Другият въпрос беше за това какво да направи Европейския съюз, за да се обърне Украина към съда. Украина вече промени конституцията си. И член 124 гласи, че Украина може да приеме юрисдикцията на Международния наказателен съд. Освен това, за съжаление, президентската администрация наложи е, в документ, който не е разработен от експерти, предвижда се три годишен преход, преходен период за отслагане на влизането а, е, на този член в сила до 2018 година, когато може би господин Порошенко вече няма да е президент. Тоест, прехвърля се горещия картоф на следваща администрация. И всъщност това е политика на Пилат Понтийски и може би Европейския съюз трябва да се намеси. Ние искаме да предотвратим престъпления. Ако наличието на съда може да възпре престъпления, това е добре. Това не е основание за отлагане. действия трябва да се предприемат незабавно, за да се спаси живота на хората. от Това е ангажимент, който бихме искали да бъде поет. Знаем, че в Киев беше свързана много важна дейност в Киев, но наличието на политическите лидери Имате и съвместен комитет с Украинския парламент и това може да бъде много важна платформа. All right. Let me uh, try to address uh, some of these uh, excellent questions um, as well. Uh... Да отговоря на някои от въпросите. Госпожа Лох Билер попита uh, как да се привлекат онези държави членки, които не са ратифицирали измененията от Кампала. Те са виждали, прочели този наръчник, вътре има достатъчно аргументи в полза на ратификацията. Доколкото разбирам, че те се колебаят от а, а, наличието на възможности за опт-аут. Някои държави се притесняват от правната си ситуация като страна, която не е ратифицирала измененията. Отговорът трябва да е очевиден. Ако след като се ратифицират измененията, това притеснение ще престане да съществува. Някои страни, които са ратифицирали измененията, са провели вътрешна дискусия за това какво означава конкретната част от измененията. Всъщност това има въздействие само върху страни, които вече не са ратифицирали измененията. И това е допълнителен аргумент към тези, които са в наръчника. В момента се водят дискусии. Различиите ще бъдат разрешени до края на тази година и след това ще има допълнителна информация в този процес, която се надяваме да привлече страните да ратифицират измененията. И господин председател, вие използвах, е, вие цитирахте това, което аз казах, лесни за наказателно преследване. Не трябваше да казвам това. Може би трябваше да се изразя по друг начин. Може би при тях трудностите за наказат, пред наказателното преследване няма да са толкова големи. Всъщност критерия е какво е извършил ръководителя не е необходимо да правим справка с бойното поле, да се провери какво е извършил лидера. Става дума за даване на заповеди, за подстрекателство към незаконно използване на сила. Когато споменахте Нюрнберг – аз не казах, че Нюрнбергският процес е бил лесен, но там е имало десетки ответници. И колкото по-надолу в иерархията отиваме, толкова повече се разширява кръга на влиянието. И фактическият лидер, особено авторитарна страна, е, мисля, относително лесен казус. И съвсем накратко, защото споменахте много по-сериозния въпрос за оправданото използване на сила. Мисля, че ни трябва отделно изслушване на тази тема. Тук само ще подчертая, че от една страна в съответствие с дефиницията на, на потисничество е, използването на сила в самозащита не е престъпление на свързано с агресия. Тук аз бих е, добавил, че в дефиницията има е, клауза за прак. Само най-ясните случаи на агресии трябва да бъдат предмет на наказателно преследване. Това не означава, че други случаи, които не са толкова ясни, не могат да бъдат предмет на наказателно преследване от Международен съд. Но да заведем дело срещу лидера на една страна за това, че е извършил престъплението агресия, ние трябва да приложим най-високия прак. И от една страна той се основаваше на прецедента от Нюрнберг, и ние трябваше да можем да постигнем споразумение за определението. Е, тази дефиниция, по тази дефиниция имаше съгласие не само от членовете на Международния наказателен съд. Благодаря. Разбрах е, повече висшите нацистски ръководители не са били живи по времето на Нюрнбергския процес. Сега, втори кръг въпроси. Ако имате такива, задайте ги. Благодаря. Искам да се обърна към службата за външна дейност и комисията. Какво правите, за да подкрепите гражданското общество в Европейския съюз и извън него? Е, в борбата срещу безнаказаността чрез Международния наказателен съд. Имаме е, очевиден пример в Сирия, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и усилията на местни органи за събиране на информация и за завеждане на дело пред съда, когато стане възможно гледането на такова дело, като язидите, например, които са жертви на геноцид. Мисля, че Европейския съюз тук може да изиграе много важна роля, за да подкрепи пряко съда и гражданското общество, което съдържа доказателства, за да започне един дел един ден процес. Да не споменаваме, разбира се, и политическия процес в различни страни. Искам също така да попитам от гледна точка на съда. Играе ли някаква роля, консултативна или друга, при процеса в Сенегал? много важно, много важен казус за борба срещу безнаказаността. Държава членка реши да постави съдебната система в е, услуга, но не, не знам дали е имало сътрудничество с Международния наказателен съд. Много конкретни въпроси. Може би сега да променим последователността. Последния въпрос. Както беше споменато, това е много важен пример за функционирането на системата на римския статут. Използването, като се използва разширена юрисдикция, една държава взе решение за дело. Това съответства на принципа на допълване целият процес. Имаше подкрепата на Международния наказателен съд. Поне два или три от, при, от основните лица присъстваха. Не съм сигурна дали е имало конкретно съ... взаимодействие с съда, но това е но това е възможно в редица случаи, в които прокурор, местен прокурор работи и подпомага съда. Но съда също така взаимодейства с национални юрисдикции в разследването. И на... Мисля, че това е пример, който следва да се насърчава и това е целта на римския статут. Искам да се върна на един въпрос, който беше повдигнат за Африка и искам да подчертая, че вълната от оттегляния през октомври миналата година доведе до толкова категорични реакции от, от, от неправителствените организации, както в страните, така и международните, и успяхме да променим процеса и тук искам да коментирам с гордост факта, че Африканския национален конгрес предложи да се прилага римския статут и след това да допусне вакуум, в който да е възможно оттеглянето Този законопроект беше свален от парламента и някои от ръководителите на тази политическа партия ни казаха, че това повече няма да стане. Не ни харесва това законодателство, не искаме да се връщаме назад, не искаме да ни критикуват всички, не искаме да губим съдебно дело. Взети всички заедно, тези, разбира се, и в Гамбия, там имаше почти мирни имаше почти мирен преход. Гамбия се присъедини отново към съда и се изпълнява римския статут също като Южна Африка. Ситуацията е сложна, но искам да кажа тук, че нещата се промениха през последните месеци и се работи за да стане тенденцията трайна. Правител, прокурора на е, съда беше поканен от Нигер и възстанови се, възстанових се взаимоотношенията, но това са текущи въпроси ние трябва да продължим в крайна сметка. Посланието на съда е много по-убедително и политически приемливо и за общественото мнение. И унези, които искат да бойкотират дейността на съда, не представляват а, възгледите на Африка и нейните граждани. Чудесно! Имаше и въпрос към службата за външна дейност. Искате ли отново да вземете думата? Съвсем накратко, да, наистина Европейския съюз подкрепя по много практичен и оперативен начин дейността на Международния наказателен съд. Ние сме поели ангажимент по е, решение на съда и план за действие от гледна точка на финансиране от 2000-та година 37 милиона евро са предоставени като прияка помощ за Международния съд е, или за неправителствените организации, които работят за е, утвърждаване на римския статут. Тази подкрепа е, продължава през 2016-2017 година. Европейския съюз е, подкрепя и римския статут. Искам да привлека вниманието ви към факта, че оценителите на инструмента за демокрация и права на човека публикуваха доклад – това е, става дума за независима оценка. Там се подчертава, че Европейския съюз трябва да продължи да оказва подкрепа на борбата срещу безнаказаността. Тоест, подкрепата ще продължи. Благодаря. Аз мисля, че с това приключваме днешното изслушване по тази толкова интересна тема. Благодаря на всички ви информацията, която ни предоставихте. Е много ценна. Благодарни сме ви, че дойдохте тук да споделите ценните си знания с вас. Е, присъствието можеше да бъде малко по-активно, може би в бъдеще трябва да се замислим за правилния формат, но по това по никакъв начин не е в ущърп на подготвеността на гостите. Приключихме с дневния ред за днес. Утре в 9 часа ще има заседание на бюрото в разширен състав. Самото заседание започва в 10 часа. За сега